Приетите текстове са раздадени. Има ли забележки? Няма. Проектът счита за прият. Днес в галерията присъства патриарха на Киев и цяла Украина от името на Европейския парламент и искам да кажа добре дошъл на негово светейшество, който носи послание на мир а, и диалог. за, парламент, за Европейския парламент е чест да бъде негов домакин. След оставката на господин Албер,